Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão. И... E Подновяваме заседанието. Започваме сутрешното заседание с първата точка от дневния ред. Изявление на комисията относно подготовката за среща на върха по въпросите на климата и срещата на върха за целите на устойчивото развитие в Нью Йорк. Първо ще дам думата на комисаря, когато искам да поздравя и да му благодаря за присъствието в пленарна зала. Давам думата на комисар Каньете. За мен е удоволствие да бъда тук тази сутрин като част от подготовката за предстоящите срещи на върха в Нью Йорк. Относно срещата за климата, комисията прие на 11 септември съобщение към Европейския парламент и съвета в подготовката на среща на върха, за да представя политиката по климата на Европейския съюз наш ангажимент. Високата посещаемост на лидерите на среща на върха, включително и председателя на съвета Туск, ще помогне на Европейския съюз да обясни какво е положението в Европа днес и докъде иска да стигне. Ние имаме амбициозна програма, изпълнена с решителност. И тя отчита и слабостите на подходите в отделните държави членки. Среща върха ще надгражда върху следните елементи – напредъка за финализиране на дългосрочната ни стратегия за климатична неутралност за 2050. Второ, свръхизпълнението на националните ангажименти чрез цял набор от пакети и мерки. И трето, организация за следение на реалното изпълнение и адекватността на целите. През юни миналата година мнозинството от европейските лидери подкрепиха предложението на комисията Европа да стане климатично неутрална до 2050 година, което изисква радикална трансформация на економиката и обществото. Това е изключителен напредък с оглед мащабите на предизвикателството. ЕС повишава амбициозността си от 90 години и продължава да прави това. Ние намаляваме емисиите с 22% от 2017 а БВП нарасна с 58 на 100 за същия период. процентово увеличение се очаква между 2015 и 2030 с два пъти по-бързи темпове. С механизма на управление, който сме въвели, ние гарантираме бързия напредък към постигане на климатична неутралност. Мерките през 2030 година ще позволят на Европейския съюз да намалят емисиите парникови газове с 45% спрямо нивата от 90-те години, което е повече от заявената цел на Европейския съюз и национално определените вноски, които предвиждат 40% от 2030 година. Европейския съюз също така ще се движи в правилната посока за 2050 година. Същевременно Европейския съюз осигурява бюджетни ресурси за инвестиционната си програма в сферата на климата. 20% от бюджета са заделени за приоритетни мерки за климата за периода 2014-2020 година. В многогодишната финансова рамка за периода до 2027 година, която се обсъжда в парламента и съвета, комисията предлага 25% от общия бюджет, т.е. 322 милиарда евро да бъдат заделени за климатични мерки, а останалата част да е съвместима с климатичните цели. Прехода към климатична неутралност е сериозно инвестиционно предизвикателство – пред което трябва да се изправим през едните години. Инвестициите в чисти системи, промишленост и мобилност са много важни, за да ни осигуряват хранителни продукти, но и да резорбират емисиите парникови газове, които не можем да елиминираме. Размера на инвестициите, разбира се, е извън силата на държавния сектор. Частният сектор ще трябва да изиграе сериозна роля. За привличането на частни средства ЕСА вече въведе условия и стимули за инвеститорите за финансиране на проекти, свързани с климатичните мерки, като Европейския план за действие за устойчив растеж и съответния законодателен пакет. Трябва да обърнем внимание на адаптацията и устойчивостта. За тази цел трябва да надграждаме върху работата, която се върши по линия на стратегията за адаптация на Европейския съюз и международните действия за тази цел. Европейския съюз засилва сътрудничеството финансово и техническо с страните партньори. Ние ще подпомагаме критични сектори, като възобновяеми енергийни източници, енергийни неефективност, развитие на селските райони. Европейския съюз е не само водещ донор за помощ за развитие с 74,4 милиарда евро през 2018, но той е и най-големият донор, който финансира климатични мерки и предоставя над 40% от световните финанси за климатични мерки. Европейския съюз увеличи помощта си двойно за последните години. Той запазва своя ангажимент да засили международното финансиране за климатични мерки. По същия начин Европейския съюз разполага и с набор от споразумения за търговия, които включват и мерки за стимулиране на климатичните действия. Европа играе своята роля. Тя е действала и ще продължава да действа. Но за да изпълним дългосрочните си цели, трябва да действаме повече и по-бързо. И ние имаме едно силно послание, което да отправим на среща на върха по този въпрос. Знаем, че задачата не спира до тук. Независимо от постигнатото до момента и от нашата амбициозност, ние трябва да засилим своите действия и среща на върха в Нью Йорк може да стигне единствено до заключението, че има нужда от още повече мерки. Европа ще се отзове на този призив. След изборите на Европейския парламент е съвсем ясно, че Европейския съюз ще продължи да вдига своите цели, както винаги, със съответната решителност. Очакваме да продължаваме да предприемаме дръзки мерки, като надграждам върху постигнатото до момента и в близко бъдеще да разработим един модел за цветуща, конкурентоспособна, климатично неутрална европейска економика. Това е модел, който трябва да се спазва от нашите партньори по целия свят. Ето защо искам да ви помоля всички да избегнем климатичното бедствие, което ни очаква иначе. Относно срещата за устойчивото развитие, тя е от много важно политическо значение. Приключва първия цикъл. Комисията приветства, че държавните правителствени ръководители с ответните заинтересовани страни за първи път ще имат възможност да оценят напредъка по изпълнението на програмата за 2030 година и 17-те цели за устойчиво развитие. Среща на върха трябва да даде политическо ръководство и препоръки за ускоряване на напредъка по изпълнение на програмата. На среща трябва да се приеме политическа декларация, в която се включва и прилив за засилване на действията. Политическата декларация включва и ангажимент за запазване на програмата от 2030 година. По-конкретно, текста за климатичните промени, синергията между изпълнението на програмата за 2030 година и Парижското споразумение, е по-ясен език за опазването на околната среда, споменаването на морските екосистеми, устойчивото потребление и производство. Комисията приема основните послания от доклада за устойчиво развитие. Независимо от действията в световен план, сегашните темпове на напредък не са достатъчни, за да се постигнат целите за устойчиво развитие. Има даже отрицателни тенденции, засилването на неравенството, глобалното затопляне и увеличаването на отпадъците от антропогенна дейност. Има нужда от действия. Някои държави се дистанцират от програмата за 2030 година и Пършкото споразумение. Уважаеми депутати, в заключение искам да ви благодаря за непрекъснатата подкрепа за климатичните мерки на Европейския съюз, която ни позволява да отчетем тези добри резултати в международен план и да насърчим международните ни партньори да засилят своите климатични амбиции. Това са очакванията на нашите граждани, от всички ни. включително и младото поколение, което се мобилизира в Европа и в целия свят за едно по-добро бъдеще. Благодаря. Obrigado, Sr. Comissário, pela sua <clears throat> intervenção e pelas... Благодаря, господин комисар, за изказването и за предоставената информация относно посланието, което комисията възнамерява да отправи по време на важните срещи на върха в Нью Йорк. Точно за това и ще говорим сега. По време на изказването на колегите, първо давам думата на госпожа Магинес. Заповядайте, госпожо заместник председател. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин комисар. Е, осъзнавам, че генералният секретар на ОНЕ каза, че трябва план за действие, че трябва не толкова речи и слова. И вие очертахте именно този път на подготовка. Ние всички трябва да сме подготвени, за да направим каквото е необходимо от наша страна. При всички положения трябва да има помощ от е, много е, страни. Е, развитието, устойчивото развитие означава и да направим нещо срещу бедността. Стотици хиляди и милиони хора гладуват. Биологичното разнообразие, климата, естествено, трябва да бъдат поставени в центъра. Необходими са практически практически мерки, за да постигнем целите. Нека да се спра отново на глада защото това е голям проблем. Това е голямо предизвикателство по отношение на нашата съгласувана политика в Европейския съюз и в глобален мащаб. Необходими са устойчиви, последователни действия, но ето, че до този момент като че ли не сме направили необходимото. Трябва да сенсибилизираме е, всички членове на Европейския парламент, във всички парламентарни комисии, за да координираме действията си по отношение на климата знаем, че има много е, поколения и младото поколение ни насърчава е, и ни подтиква да направим много повече, отколкото до сега. Същевременно ние не само искаме да кажем на младите хора, че сме готови да направим необходимото, за да се спре с прекомерните емисии, но и за да постигнем амбициозните цели и да поставим още по-амбициозни за в бъдеще. Ние в Европа се нуждаем от е, една впечатляваща позиция по време на срещата на върха в Нью Йорк следващата седмица, за да впечатлим и всички останали, които участват и да ги мобилизираме да действаме заедно е, и да постигнем така желаните промени. Аз много се надявам, че всички е, членове на нашата делегация са наясно с тези възможности и цели. Благодаря. Госпожа Мириам Дали от името на социалисти и демократи. Благодаря. Точният момент е всичко. А срещата за климата са критични, за да се справим с проблемите на глобалния климат и предизвикателствата. Европейския съюз трябва да се приеме план за климата, който да е амбициозен и да гарантира, че преходът ще бъде осъществен. Също така да се предоставят необходимите финансови средства за осъществяване на хоризонталните политики. Както стоят нещата днес, дори 23 те поети ангажимента да бъдат изпълнени, няма да може да се изпълнят целите от Парижкото споразумение. Европейският съюз има потенциал и задължение да действа амбициозно преди 2300 и да създаде визия за една околна среда, бъдеща околна среда без вредни емисии. Нужен ни е план за действие, който ясно да показва как ще бъдат постигнати стратегиите и как ще бъдат финансирани. Имаме нужда от промени в сектори като транспорт, строителство, промишленост, земеделие и други. Промените в климата са глобално предизвикателство и е, това също беше казано и от комисаря. Европейският съюз обаче трябва да продължи да играе водеща роля, като подкрепя най-уязвимите държави, които са най-засегнати от промените в климата. Нужни са ни общи усилия. Що се отнася от делегацията на Европейския парламент на срещата, искам да чуя един силен европейски глас, който не се страхува да представи амбициозни програми. Защото това е в полза на нашите общества, на нашите економики, деца и младежи. С нашата водеща роля ние можем да подобрим опазването на климата и постигането на целите по опазване на климата. И Европейският съюз не бива да бяга от своите отговорности. Благодаря. Мириам. Благодаря ти, Мириам. Давам думата на Мария Сорая Родригеш Рамуш. Eh, señor comisario, efectivamente, el no е una Климатичните промени не опират до идеология, а до оцеляване. Нуждаем се от бързи, спешни действия. Трябва да вземем решения, които са безпредседентни в нашата история. В противен случай, в света ще се увеличи температурата с над 3 градуса до края на века и ще изпуснем всички възможности за действие. Сега можем да действаме. Затова и призива на генералния секретар на ООН за едната седмица, в който се казва, че това е най-важното дело на ООН, е среща на върха за устойчиво развитие за климата. Времената са решаващи. Всички държави, подписали Парижкото споразумение, трябва да обявят националните ангажименти – ангажименти за декарбонизация, за да сме сигурни, че ще избегнем увеличението на температурата. И до 2050 година няма да сме надвишили 1,5 градусово увеличение. Само тази година видяхме суша пожари и други климатични бедствия, които бяха широко отразени в медиите. Европейския съюз може да оглави промените. На среща на върха няма да се правят само декларации, ще се предлагат и мерки. Европейския съюз може да направи това. Ние сме поели ясни ангажименти за климатична неутралност до 2050 година. И комисаря който е номиниран, вече заяви политическата си амбиция за финансирането на климатичната програма. Европейската инвестиционна банка трябва да се превърне в климатична банка. Европейския парламент през следната седмица трябва да се дава сметка, че в глобализирания мултилатерален свят само Европейския съюз може да оглави тази промяна. Ние можем и трябва да го направим. Благодаря. Сега думата има колегата Ехаут за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Е, този петък е, отново ще започне седмица за глобални действия. Е, много граждани ще участват в тази глобална седмица за действия. Е, много от гражданите е, призовават за повече действия, защото е, очевидно в световен мащаб не е направено достатъчно. Трябва да сме честни, господин комисар. Когато говорим за климатичните действия в Европа, през последните две години едва ли се е променило много. Ние непрекъснато говорим за нови и нови пакети, опитваме се да във... говорим и да въведем действия за климатична неутралност, но резултатите все още е, не са на лице, а хората искат за практически мерки, които да доведат до постигане на по-добри резултати не само за пакети на хартия. Десет години вече изминаха и ние трябва да мислим не само за економиката, трябва да мислим за климата, за опазването на околната среда. Естествено, предстои промяна, промяна предстои в новата комисия, но едно при всички положения искам да чуя какво конкретно смятате, че трябва да направите по отношение на климата и в сферата на екологията не става дума само за това да въвеждаме нови закони, нови директиви и регламенти за климата, а след това да чакаме години наред и десетилетия за резултати. Следващата година, още преди да се започне с новото действие във връзка с Парижкото споразумение, трябва да сме наясно какви са резултатите и какви са практическите мерки. Действия, това искат гражданите. Благодаря. А сега даваме думата на господин Бардела. Благодаря, господин председател. Генералният секретар на ООН каза, че борбата срещу климатичните промени не е достатъчно. Очакваме действия. МФР, Световната банка и другите международни организации носят сериозна отговорност за сегашното положение. Това са институции, които положиха основите на дивата глобализация с договорите за свободна търговия, които насърчават свръх замърсяването на моретата за транспортирането на продукти, които можем да произвеждаме в собствените си държави. Трябва ясно да бъде заявено. Виждаме едно дволичие на всички етажи на властта. И в заключение искам да кажа Господ се смее над хората, които сами водят до своята зла участ. Благодаря госпожа Залевска за една минута. Пани Przewodniczący, пани комисажу, шановне колежан. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, в речта на комисаря ставаше въпрос за амбиция и решителност. И сега говореше за реални мерки. Искам да попитам нещо. Подготвени ли сме за предстоящата дискусия и за реалността на предвидените мерки и за възможностите на отделните държави. Има ли реални инвестиции за следващите години? Планирани ли са такива? И за да бъдат реални, имаме нужда и от реални финансови средства. Комисарят говореше е, за огромни суми 320 милиона за мерки за опазване на околната среда, но не, ка, но не каза, че комисията е подготвила бюджет за този преход. Е, парламентът посочи, че се предлага твърде малко, само 5 милиарда евро. Такива амбициозни планове не водят ли до една задънена улица всъщност? Тоест, е, емисиите по-скоро ще нараснат, отколкото да намалеят и то в държави, в които стандартите са по-низки и там, където няма да се имитира толкова емисии. Благодаря. Сега давам думата на колегата Петрус Кокалис. Една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, господин комисар. Генералният секретар на ООН ни очаква следващата седмица в Нью Йорк. Призовани сме да представим а, нашата визия за а, намаляване на емисиите а, а, до 2020 година и 2030 година и а, свеждане а, на а, емисиите до нула до 2050. Това естествено не е по силите на една единствена държава, не е по силите дори само на Европейския съюз. А, а, трябва да се предприеме от целия свят. Това означава радикална промяна в цялата економика. Надявам се, че ще можем да постигнем и справедлив преход. парижското споразумение и нашите цели и амбиции във връзка с Парижкото споразумение всъщност е правилният отговор, но естествено трябва да помислим и за това как ще се преборим с бедността и с жертвите от климатичните промени във връзка и с 17-те цели за устойчиво развитие новата програма, е, която се подготвя от е, заместник-председателя е, Тимерманс, в крайна сметка предвижда много зелени мерки, екологични мерки, но ще трябва при всички положения да овладеем проблемите и в Амазония, и на други места в света. Леонора Еби има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги в този дебат слона в залата е предоставянето на преки и косвени субсидии за изкопаемите горива. И това не е в съответствие с амбицията, заявена от Европейския съюз. Според МФР, 231 милиарда ще бъдат отпуснати до 2050 година. Комисията също дава субсидии. В Нью Йорк трябва да отидем с конкретни предложения. Да кажем, че ще се прекратят субсидиите за изкопаемите горева. В средносрочен план изцяло ще бъдат премахнати. Вижте също и данъчното облагане. Абсурдно е да има един и същи режим за стоки с различно отражение върху климата. Искаме данъчното облагане да се води не от происхода на страните, а от екологичния им ефект. И това е в съответствие с идеята за Европа на свободния пазар и конкуренцията. Трябва да даваме полза за тези, които извършват новаторски действия. Благодаря. Томас Тобей. За минута и половина. Uh, благодаря. Европейския съюз и държавите членки играят водеща роля в развитието и сътрудничеството и тази роля става все по-важна в тези политически времена. Европейския съюз беше движещата сила в ООН, когато се вземаха решения за целите до 2030 година. Трябва да се гордеем с това, но сега е времето за повече действие и по-голям прогрес – най-вече за всички, по отношение на всички цели за климата. Радвам се, че председателят на комисията като че ли показва готовност за повече действие и всички нови комисари трябва да дадат своя принос за постигане на целите на климата. Ако обаче искаме да постигнем тези цели, са ни необходимо по-голямо съгласие и ангажираност. Следващ Важно е как ще се представи нашата делегация следващата седмица. Ние трябва да насочваме политиката в правилната посока. Трябва да защитаваме много националността и развитие на Европейския съюз в посока на постигане на целите. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Удо Булман. Две минути. Микрофон, Ми... за оратора. Микрофон за оратора. Uh, uh, колеги, господин председател, господин комисар, uh, след една седмица в септември всички ще говорят за целите за устойчиво развитие и ние говорим отдавна за това, и политици, и е, експерти. Но въпросът е какво правим? Опитваме ли се действително да постигнем тези цели или не? И дали е, поради е, недостиг на ресурси е, се разминаваме с тези цели? Е, и дали пък е, не постигането на целите е, се дължи и на политическа, е, липса на политическа воля. При всички положения нещата трябва да се променят. 530 милиарда щатски долара са необходими в световен мащаб, за да се постигнат целите за устойчиво развитие. Но това, което се отпуска до момента е всъщност не повече от 1,5% от БВП в световен мащаб. Тоест, ние се нуждаем от повече пари, от повече финансови средства за постигане на по-добри показатели по отношение на климата, на бедността, естествено и на всичко това, което е свързано с социалната справедливост. Дори и когато извършваме прехвърляния от едно перо в друго, не постигаме много. Трябва да имаме предвид, че в крайна сметка много сфери допринасят за това положение в момента. И производството на месо, и същевременно от друга страна трябва да се борим и срещу бедността, и срещу глада в този свят. И така, целите за устойчиво развитие и борбата за тяхното постигане означава и борба за повече справедливост, борба срещу глада е, срещу бедността. Е, държавите трябва да предприемат усилията, но естествено и хората трябва да направят каквото могат, е, за да можем при всички положения да дадем едно по-добро бъдеще на следващото поколение и то да може да използва всички шансове. Катрин Хабо има думата. Господин председател, скъпи колеги, Идната седмица, когато някои от нас ще бъдат в ООН, за да се борим за климатичните промени и устойчивото развитие, в същия момент в Монако експертите по климата ще представят специален доклад за криосферата, който поискахме от няколко години и който ще е доста притеснителен. Океана гори, скъпи колеги, и години наред климатичните преговори Продължава да не постигат сериозни, сериозен напредък. Океаните са другия бял дроп на планетата. те поглъщат една четвърт от вредните емисии. Коралови риф е много важен. Покачва се нивото на световния океан, обаче светили сме на доста бедствия, циклони, умирането на коралите, увеличаването на температурата, деоксидацията и така нататък са много предсетителни неща, които ще видим в новия доклад. През 2015 година чухме гласа на океаните на КОП-21 в Париж. Европейската комисия трябва да се мобилизира в тази сфера. Трябва да използваме КОП-25 да стане синия КОП – Океаните трябва да станат една от целите на климатичните промени, тъй като те са част от решението. Трябва да се финансира възстановяването на морските екосистеми, да се намали морския транспорт, да не се унищожават е, местообитанията в океаните. Европейския съюз носи голяма отговорност, трябва да поеме водеща роля. Ние трябва да сме на висотата на председателството. Очакваме бъдещия заместник председател, който ще да се занимае с зелената и синята сделка. Океаните в крайна сметка трябва да бъдат признати като общо човешко благо. Благодаря. Muito obrigado. Благодаря. Сега давам думата на Айлин Маклоид. Благодаря. Хиляди млади хора демонстрират в Шотландия и искат ние, избраните политици, да предприемем активни действия за климата. Те очакват от нас да създаваме и развиваме политики за спасение на нашата планета. Нашата делегация по време на среща за климата трябва да предаде ясно послание, че в Европейския съюз можем да се справим с предизвикателствата и да предприемем амбициозни действия за постигане на целите от Парижското споразумение. Това се очаква от нас и ето това трябва да направим. В моята държава, в Шотландия, вече е обявено изварено положение за климата трябва да предприемем амбициозни действия и е необходимо всички държави в Европейския съюз и извън него да започнат да действат. А Европейския съюз има моралното задължение да ръководи този процес и да изпълни а, е, необходимите цели. Имате пълната подкрепа на Шотландия. Благодаря. Сега давам думата на Силвия Лимър за една минута. През декември в Чили е, имаше среща във връзка с е, климата е, и експерти, които в крайна сметка живеят от климата, така да се каже, обсъждаха тези въпроси. Но междувременно наблюдаваме към всички, включително и тези, които се борят за опазване на климата, обикалят света с самолети и всъщност произвеждат емисии. Да не говорим за всичко останало, което се случва в другите сектори. Събираме се най-често в Перу, в Лима, в Бали през 2007 година, за да очертаваме все по-ужасяващи сценарии по отношение на климата. И също време очакваме от гражданите да се ограничат по отношение на автомобилите, на мобилността, да ядат по-малко месо и така нататък. Назовавам само няколко примера. Целите е, са е, амбициозни, хубаво е, но при всички положения трябва да направим нещо за постигането им. Благодаря ви. За днес присключих. Нашия колега Госпожа Ядвига Вишневска има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. И днес Европейския съюз има най-големи амбиции в своята климатична политика. Ето защо не смятам, че трябва да поеме нови ангажименти в Нью Йорк. Прекалено рестриктивната европейска климатична политика означава загуба на конкурентоспособност за европейския бизнес и промишленост. Не виждате ли какво става в стоманодобива? Засипани сме с ефтена продукция от Китай. До това води европейската климатична политика. Внасяме продукция от другаде, от което губим губим и работни места. Енергийната бедност също трябва да бъде спомената. 54 милиона европейци страдат от европейска бедност в Европейския съюз. Този въпрос също трябва да бъде взет предвид. Разбира се, аз съм за опазването на климата, но преходът трябва да е справедлив. Той трябва да отчита различния енергиен микс в различните държави включително и в Полша, където много разчитаме на въглищата. Ето защото се нуждаем от един справедлив преход. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Силвия Мотик за една минута. Кедас, Арвоеса. Благодаря, господин председател. Трябва да вземем предвид и фактора за конкурентоспособност, когато говорим за тези промени победителите в бъдеще са тези, които ще могат да адаптират своето производство към бъдещето и целите за опазване на климата. Комисарят посочи целите 45% до 2300 не са достатъчни. Трябва да намалим емисиите с, най-малко 50%. Независимо, че говорим добре, явно амбициите ни не са достатъчно големи трябва да обосноваваме нашата информация с научните открития. Това става въпрос за отпадъците, намаляването на биоразнообразието. Това са големи проблеми. Не бива да забравяме, че става въпрос и за устойчивостта на нашата планета. Как нашата планета се адаптира към увеличаването на температурите. Важно е да запазим економическия растеж и благосъстояние, но да го отделим от благосъстоянието. Трябва да дадем отговори на младежите на улицата и очакват от нас да предприемем действия. Благодаря. Давам думата на Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Урсула фон дер Лайн, която скоро ще оглави комисията, каза, че е, е, обхваната от страст, от енергия, от вдъхновение, поради факта, че много млади хора демонстрират в момента и призовават за повече климатонеутралност. Ние също се чувстваме вдъхновени от младите хора. Смятаме, че нашите цели по отношение на климата трябва да бъдат завишени до 2030 година. Също време не би трябвало и да се самообичуваме Европейския съюз и до този момент винаги е играл лидерска роля по отношение на опазване на околната среда. Ние сме най-голямата свет... общност в света, която е успяла да преизпълни целите от Парижкото споразумение, което е създало едно внушително законодателство в това отношение. И също времено все още нямаме истински подход по отношение на големите замърсители на околната среда. Е, трябва да е, се опитаме е, в контакт с тях да определим нещата. Естествено, това не означава, че трябва да започваме битка с големите економики, но както Урсула Фонтерлайн каза, ще трябва в рамките на промишлеността за декарбонизация да мобилизираме и хората, които най-вероятно ще пострадат най-много от климатоопазващите мерки. Трябва да направим е, този е, преход социално поносим. Марк Тарабела броя на хората засегнати от е, глад продължава да расте. Енергийните промени засилват своя темп. Среща на върха ще се проведе точно една година, откакто държавите трябва да изпълнят своите национални ангажименти за климатичните промени по линия на споразумението от Париж. Трябва да се изпълнят плановете за действие в съответствие с климатичното споразумение от Париж и трябва да се ограничи затоплянето до 2 градуса. Ето защо трябва да се засилят националните стратегии за постигането на целите от Парижското споразумение и да се завишат амбициите относно климатичните промени. Действието за климата и за опазването на околната среда са ключове за борбата срещу бедността, срещу световния глад или миграцията. Много важно е тези мерки да бъдат подкрепени от всички да не се полагат усилия само от най-уязвимото население в социално-економическия план, например в по-слабо развити държави. Ето защо държавите трябва да предприемат адекватни и силни мерки за заличаване на различията, а не за тяхното задълбочаване. Трябва да бъде проявен кураж и да изградим едно добро бъдеще. Дошло е време за действия. Благодаря, Марк. Сега колегата Фредерик Рис има думата. Благодаря, господин председател. За да перефразирам бившия френски президент Жак Ширак, къщата гори. 17 години след срещна върха в Йоханесбург, света е приковал своето внимание. Така ще бъде едната седмица в Нью Йорк, благодарение на инициативата на генералния секретар на ООН. Да, Европа следва програмата си, амбициите и целите, както вече казаха някои. Даже постига по-добри резултати с 23% намаляване на емисиите. И при все това, 2019 бе година на множество климатични явления, наводнения, горещини, пожари. Всички знаят, че целите от Париж не са достатъчни. Програмата на ООН за околната среда смята, че трябва да се утроят усилията, за да се ограничи завишаването на температурата до 2 градуса. Ето защо в Нью Йорк трябва да се определят средствата за постигане на по-бърз напредък. И на нас се падат само 9% от световните емисии, което означава, че трябва да покажем на другите основни държави, замърсители с нашия пример, че климатичните амбиции стимулират економиката, не обратното. Зелената сделка на госпожа фон дер Лайен стоте дни ще са много важни за приемането на един образцов нормативен акт. Благодаря. Карима Дели има думата. Господин председател, скъпи колеги, къщата гори, една трета от планета се задушава. Науката ни предупреждава непрекъснато за климатичните промени. Вече няма нужда от думи, от празни думи. Сега се нуждаем от дела, конкретни мерки. Време е Европа да послужи за пример. Напомням ви, нито една европейска държава не спазва Парижкото споразумение. Ами събудете се! Всички сектори трябва да дадат своя принос. Трябва да защитаваме един амбициозен данчен режим за въздухоплаването. Имаме уникална възможност да се чуе нашия глас. Надявам се, че най-накрая ще се възползваме от възможността. Ако не направите нищо, утре не само ще носите отговорност, но ще се виновни за през това престъпно бездействие. Благодаря за една минута. Боседе Вилалба. Благодаря, господин председател, господин комисар. Не става въпрос само за промени в климата, става въпрос за замърсяване и мнението на скептиците. Не го казвам само аз и учените от университета в Мичиган. Става въпрос за нашия начин на живот. Казвате Алгор, Леонардо Ди Каприо. Това защитата на природата. Но ние тук се застъпваме за природата, обичаме нашата родина, но не става въпрос само за това. Става въпрос за политическите цели на ООН, не става въпрос за идеологии, за злоеверия, става въпрос за реалност, която е доказана. Има научни доказателства за всичко това – климатичният е, дневен ред засяга големите международни компании, но е, се е, губят и много работни места в Европа. В Африка ще има големи последици. Говорим за милиарди евро, но казваме на европейските законода... граждани, че те няма да дойдат от техния джоб. Давам думата на Марк Ботенга. Eh, eh, Благодаря ви. Е, трябва да спрем е, да говорим само по тази тема. Трябва да си дадем сметка, че стотици хиляди млади хора всъщност желаят е, по-социална политика. И е, до този момент не можем да кажем, че на всяка цена сме напреднали. Е, желаем, говорим за това, че искаме да сме по-амбициозни, но е, не сме постигнали резултатите. Трябва да започнем с ефективните климатични действия, да спрем с пестенето и економиите, да инвестираме много по-солидно в всичко това, което правим за опасване на климата и е, трябва да започнем най-сетне да облагаме с данъци и всички тези милионери и милиардери е, по целия свят, които работят, е, включително и тук в Европа и не плащат нищо. Мултинационалните компании трябва да поемат своя дял за опазване на климата. Така планетата ще им бъде благодарна и те ще направят нещо полезно за хората. Добра палавра. Благодаря. Сега давам думата на Кристиан Силвио Бушой. Uh, Благодаря. Целите за устойчиво развитие са много важни за осигуряването на по-добро устойчиво бъдеще за всички. Независимо от сериозния напредък, да речем по третата цел намаляване на детската и майчената смъртност или други области, предстои още много работа за климата, биоразнообразието, намаляване на различията и глада. Климата ще е най-дискутирана тема по време на среща на върха със сигурност, но искам да ви обърна внимание на десетата цел за устойчиво развитие – намаляване на неравенството. Повечето държави в света не изпълняват тази цел в своите планове за развитие, независимо дали става въпрос за медицински грижи, економически растеж или устойчиво развитие. Днес вече не можем да говорим за неравенство в страните с ниски доходи. Това е факт и в страните с по-високи доходи. Економическия растеж е много важен, но концентрирането само върху економическия растеж няма да доведе до намаляване на неравенството. Нуждаем се от целева политика за постигането на тази цел. Благодаря. Хави Лопес има думата за минута и половина. Е, президенте, комисия. Благодаря, господин председател. Господин комисар, следващата седмица световната общественост ще заседава за да реши как да се опази климата и да се постигне устойчиво развитие. Не става въпрос за да се приеме нещо, което да е заплаха за бъдещето. Трябва да преминем от риторика към действие. И това е важно. В крайна сметка Парижкото споразумение съществува. Искаме да ограничим увеличаването на температурите. Последните години бяха най-топлите в историята. И разбира се, увеличават се и климатичните катастрофи. И в Испания огромните наводнения, с които се сблъскахме. Така че трябва да преминем към риторика от от риторика към действие, но и Европейският съюз трябва да поеме водещата роля. Трябва да направим нещо и трябва нашата економика да стане неутрална на въглеродни емисии. До 2030 е, година трябва да си зададем още по-амбициозни цели, които да бъдат реализирани. Това еко, този екологичен преход трябва да бъде и справедлив, но тук става въпрос за инфраструктура, мобилност, енергетика и така нататък. Имаме нужда от смягчаващи мерки, за да не се загубят работни места, за да има социална справедливост. Също така трябва да се изпрати послание, че социалната справедливост и екологичният преход вървят ръка за ръка. Все още имаме време. Благодаря. Сега давам думата на Мортен Петърсен. Благодаря, господин председател. Позволете ми в началото да благодаря на нашия комисар за неговите неуморни усилия през последния мандат в името на климата и околната среда. Всъщност, последните европейски избори показаха, че става дума за климата. Това бяха избори в полза на климата. Младите хора навсякъде в Европа показаха по улиците, че не може да се чака повече, че трябва да бързо да направим това, което отдавна вече трябваше да е направено. През следващата седмица е срещата на върха в Нью Йорк и е, ние трябва да се опитаме да се обединим около амбициозни е, цели и до 2050 година да направим емисиите равни на нула трябва да сме все по-амбициозни. Европейския съюз трябва да и поеме лидерската роля в това отношение. И аз съм сигурен, че госпожа фон ще се опита да постигне и много по-високи е, задължителни климатични цели е, от това, което е, комисарят Кълниете до този момент обявява официално. Благодаря, господин Кълниете. За нас винаги бе удоволствие да ви виждаме тук в пленарна зала. Бързо трябва да се действа. Следващият колега Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, на 24 май, точно преди изборите за този парламент, милиони младежи излязаха в климатична стачка, защото вие не действате. Ученето ни казва, че можем да ограничим глобалното затопляне до 1,5 градуса. Основното послание е, че няма време и трябва да се действа още сега. Но нищо не се прави ще отидете на срещата на върха на ООН с празни ръце. Няма да предложите нови по-амбициозни климатични цели. Съжалявам, но това е провал. Този петък милиони деца и възрастни ще стъчкуват отново, защото вие не постигате резултатите. Имате едно послание, което съвсем просто искам да го чуете. Климатичните мерки сега. Obrigado. Panie przewodniczący, Благодаря, господин председател, господин комисар. През тази седмица има огромно количество новини за срещата за климата в Нью Йорк. Опазването на климата се превърна в основно течение в политиката. Виждаме го по целия свят. Всички тези събития излъчват силен сигнал. Състезанието между държавите става все по-ожесточено. Целите трябва да бъдат изпълнени. Аз бях избрана в Шлезия, но това не е толкова важно. Искам да кажа на представителите на комисията, че трябва да увеличим това темпо. Имаме нужда от балансирано бъдеще от солидарност с социалните групи в тези региони, които усещат най-силно економическите промени в Европа. Трябва да бъдат представени и гражданите, които се намират в тежка ситуация, т.е. имат нужда от повече време в своите държави за енергийния преход. Не ги забравяйте. Благодаря. Сега давам думата на Долорс Монсерат. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Работата, която предстои да се извърши е, с оглед на сериозните предизвикателства е, в енергетиката и по отношение на климата, изисква много усилия от всички държави членки на Европейския съюз. Европейския съюз обаче знае, че трябва да бъде лидер в това отношение. Е, Парижкото споразумение бе много съществена стъпка. Без вашия принос, господин комисар, нямаше да стигнем до този добър резултат, но сега са необходими действия. След пет годишен мандат в комисията, вие действително можем да кажем, че постигнахте успехи. Очевидно, притежавате и умения да водите преговори. Ние знаем на къде искаме да вървим в Испания, но а, кога ще стигнем, а, Иона де Паласио а, знае също, но при всички положения искам да ви кажа, трябва да а, не се бавим, трябва да действаме. Желая ви успех. Благодаря. Колегата Септанс. Uh, Благодаря. Две години изминаха, откакто бях докладчик за целите за устойчиво развитие. Три неща искахме повече амбиция, приоритизиране на целите за устойчиво развитие в институциите на ЕСА и доклади за състоянието, докъде сме стигнали до изпълнението на целите до 2030 година. През тези две години резултатът бе разочароващ, трябва да кажа. Не мисля, че провала е личен, а е, той е системен. Трябва внимателно да проучим как институциите на ЕСА се стараят да изпълнят и следят за изпълнението на целите за устойчиво развитие. Аз бях приятно изненадан от изказването на номинирания комисар, че целите за устойчиво развитие трябва да се приоритизират в политиката на Европейския съюз. Но ако трите варианта, които бяха очертани, бъдат взети предвид, само първия е този, който ще ни изведе до състоянието, в което искаме да бъдем. Това е единствения различен вариант да изпълним целта и да осигурим устойчиво бъдеще. Именно тук трябва да покажем – една водеща роля, от която има въпиюща нужда на световната сцена. Целите за устойчиво развитие не трябва просто да бъдат отмятане на задачи. Господин комисар, благодаря ви за личния ангажимент през изминалите години, но нека да не пренебрегваме системния провал и нека да оправим нещата за идния парламентарен мандат. Благодаря. Сега давам думата на колегата Валтер Флего. Поштовани поверениче, яко ми е драго. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, за мен е много голяма чест да говоря по тази важна тема за бъдещето. Нашите цели трябва да бъдат много ясни. Трябва да поведем борбата срещу промените в климата. За да постигнем тази цел,